Е, на председатели на комисии ме информира, че няма никакви възражения за една препоръка на комисията по заетостта да не се подават възражения по един делегиран акт. Ако в рамките на 24 часа политическа група или поне 40 депутати не подадат възражение, то тогава препоръката ще се сметне за приета. В противен случай ще се гласува. Препоръката можете да намерите на нашия сайт Seansen Direct. Комисията, която е отговорна, дадоха 4 текста.